Следващата точка от нейния ред Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури, господин Денано. Имате думата, господин Денано. Да, ако искате. Мадам, мадам ла президент, шер колег. Госпожо председател, скъпи колеги, в момента се, сме обезпокоени как ще ескалира конфликта между Штатите и Китай и как ще се отрази той на земеделието. Аз ще ви представя един сектор, който е най, е, от най-големите предизвикателства пред е, сигурността на продоволствията. Дали ще консумираме директно тези растения или ще ги използваме за фуражи за животните, растенията, които осигуряват растителни белтъчини, са основни за нашата прехрана. Те са свързани с устойчивото развитие и трябва да направим всичко възможно, за да дадем стимули на производителите, за да се засили производителността. А какъв модел ще изберем за бъдещето, това е изключително важно. Що се отнася до продоволствието, подписването на споразуменията ГАТ на Блеер Хаус и отварянето на европейските пазари към трети страни увеличава зависимостта на Европейския съюз. 75% от тези продукти идват в Европа от Аржентина, Штатите и Бразилия. И дефицита продължава да се увеличава. В момента Китай е, развива стратегии е, за сключване на договори с Латинска Америка, които далеч не са прозрачни. И когато ние търсим стабилност на пазарите, тя е силно накърнена от политиките на Китай. Е, ние също така се сблъскваме с проблемите за нарушаване на биоразвитието и обезлесяването. Европейските потребители се притесняват, че и в Европа влизат генетично модифицирани продукти, защото огромна част от вноса, включително соята, са такива. Но ние не можем да си позволим да продължаваме да отслабваме нашите производства. И в момента изключително сме обезпокоени и от международното положение, и от всички европейски участници. Трябва да им дадем възможност те да сменят това, което се случва включително производителите, производителите на фуражи, учените, администрацията, всички трябва да работиме за една по-амбициозна стратегия. Трябва, трябва да има и стратегически план за продоволствията, който да мобилизира политиките за земеделие и научни изследвания и търговия. Трябва да се намали и натиска е, за използване на е, земите в е, Латинска Америка, да се бориме срещу обезлесяването. Ако ние не подобрим конкурентоспособността обаче на това производство, ние няма да постигнем много. В момента тези култури не са рентабилни и няма защо да се очудваме, че само 3% от обработваемата земя в Европа е отделена за растителни вътълчини. А тези култури си имат своите предимства. Те задържат азота и така се използва по-малко торове. Освен това се, е, са много пригодени за кръговата економика. Трябва да се използва максимално възможността за улавяне на азот на тези растения, но също те си имат и други е, предимства. Трябва да се използват средствата на сидбо оборота и не само в зоните, които се смятат за е, екологично, е, от екологичен интерес. Трябва да се увеличат и дейностите по научни изследвания, за да може и по-добре да се разпределят по териториално съответните производства. Трябва да дадем възможност производителите да се възползват максимално от съответните инструменти, за да започнат производството на тези култури. Има много предимства на тези култури и ние трябва да ги използваме, трябва да направим така, че да осигурим и бъдещето на им, е, включително е, с мерки в е, ОСП. Аз лично се радвам, че ви представям тази тема и благодаря на всички съдокладчици и останалите колеги, които участваха в доклада. Благодаря. Благодаря, господин Данано. Сега следва процедура по спонтанни изказвания, но тъй като тази вечер трябва да приключим в 11 часа, ще огранича изказванията само до трима души. Заповядайте voorzitter collega's een europese eiwittenstrategie is meer dan noodzakelijk. госпожо председател стратегията за белтачидни продукти в Европейския съюз е от огромно значение. През 90-те година забранихме използването на животински протеини в фуража но с какво можем да храниме нашите животни и какво става в крайна сметка. Е, внасяме огромни количества соя от Латинска Америка в Европейският съюз. Ние трябва обаче да прекратим с тази практика и да е, отглеждаме нашите собствени култури, включително и соя. Има също така възможности за с тегляне на и е, образуване на протеини от е, насекоми и от е, други нетрадиционни е, растения. Мисля, че комисията би могла да направи някакви проучвания в този смисъл, за да може наистина този отрасъл да се развие. Господин Ани. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Бих искал най-напред да благодаря и да поздравя колегата Жан-Пол Денано за отличния доклад. Смятам, че трябва да престанем да се самозалъгваме. Ние зависим от растителните протеини в Европа. Над 90% от растителния протеин, най-вече соята, се внасят и а, то е ГМО нашите животни се хранят с ГМО. Нещо, това е нещо, което никой не казва. Трябва да сложим край на лицемерието. Трябва да има план за защита на протеините в Европа, както предлага Жан-Пол Денано трябва да насърчаваме не само протеиновите култури, но всички бобови култури, които да бъдат и фураж. Голяма част от растителния протеин идва от пасищата и ливадите. Моля ви, включете този план в ОСП за периода след 2020 година, за да може да изведем на преден план растителните протеини в Европа. Благодаря. Ευχαριστώ Гирия, Πρόεδρε. Е- господин Мариеш, благодаря. Докладът на господин Данона поставя един ключов въпрос, а именно сигурност на продоволствията и протеиновите култури. Тези култури не, са, не се отглеждат достатъчно много в Европейския съюз и само 35% от нуждите се произвеждат в ЕСА. Огромно количество от соята се внася, тази, която се внася от щатите, определено е генетично модифицирана. Това поражда реакция и сред гражданите и парламента реагира. За това трябва да разработиме стратегия – за да а, можем да преодолеем и тези огромни липси на прозрачност в а, споразуменията на други страни с Латинска Америка. Подкрепям доклада и съответните предложения. Благодаря, господин Дантан. Азепи EPP-ből Dantinul Parancsion Благодаря, госпожо председател. Изслушвайки колегата Дънано, чиято работа е добра, имам чувство, че сме тук преди 7 години, тогава, когато обсъждахме доклада Лизинг. Същите думи, същите надежди и същият, същото бездействие. Липсват ни 20 милиона тона протеинови култури за фураша. Е, внасяме огромно количество. Да, вярно, че въведахме така наречените така наречената помощ при условия, но днес все повече и повече намаляват площите засяти с соя. Предлагат, пр, предлагат ни да а, развиеме кръговата економика, а, но това означава, че ще има още повече намаляване на протеиновите култури, тъй като те ще се използват за друго. Така че трябва да бъде по-разумни и последователни. Благодаря, госпожо председател. Едно от най-големите предизвикателства в европейското земеделие е баланса между животновътството и осигуряването на месо за човешка употреба. Имаме много добри условия за биологично производство. Ако използваме втория стълб, ще трябва да вземем предвид и гъвкавостта, която той предоставя. След 2020 година трябва да има еднакво прилагане от страна на всички държави членки. Изключително важно е да имаме нови подкрепящи мерки, за да имаме диверсифицирано предлагане на протеинови култури. Протеиновите култури са изключително важни. Благодаря. Господин Полчак je podle mého názoru důležité aby eh, eh, Благодаря. Изключително важен е дебатът. От а, е, ключово значение Европейският съюз а, е, да реши е, този проблем с много голяма последователност, защото е, всъщност е, той става все по-наболял. Китай е много агресивен в политиката си. И ако оставим нещата да се развиват така, економиката ни няма да бъде балансирана. Трябва да имаме достатъчно надежни източници на растителни бълтачини, а не да сме толкова зависими от внос. Крайно време е да започне с отглеждането на тези култури в Европейския съюз. Благодаря. Сега Останалите трима колеги, които дадоха заявки за изказвания, ще могат да се изкажат сега, но не в следващата процедура по спонтанни изказвания. Проблемът с е, недостатъчните протеинни култури в Европейския съюз не е нов проблем. Но ако но това е от огромно значение за бъдещето на европейската селскостопанска политика. До тук ни сме винаги сме били зависими от вноса. Много от а, е, моите а, е, предложения на мен и на други колеги от НП бяха включени в доклада. Искам да наблегна на диверсификацията а, е, и включително сейдбооборота за бобови растения, соя и други. Необходимо е също така да се развият регионални вериги за преработка на протеинови култури и, и да има по-добро сътрудничество между производителите на фураша и животновъдите. И за да можем включително да разполагаме наистина с е, продукти от соя, които да не са ГМО. Господин Кейл. Благодаря, госпожо председател. Ще се включа тук е, в рамките на спонтанните изказвания. Е, благодаря на докладчика. Описахте една изключителна ситуация в Европа. Прекалено дълго чакахме. Е, не трябва обаче да нанасяме по-голяма е, вреда. Вие говорихте за геномодифицирана соя, която се внася. Въглеродния отпечатък също не трябва да бъде забравен. По-разумно е да отглеждаме протеиновите култури тук в Европа, така ще има полза и за нашите земеделски стопани. Относно лавянето на азота и възобновяемите енергии, аз бях докладчик по възобновяемите енергии и, предлаг... и направих конкретно предложение – това отношение. Надяваме се, че ще намерим практично решение и че ще отглеждаме протеинови култури тук в Европа, няма да ги внасяме. Благодаря, господин Вента, за една минута. Заповядайте. Вие не сте искали ли? Добре. Изваждаме ви от списка. И сега давам думата на господин комисаря за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа депутати, благодаря на Европейския парламент и особено на докладчикът господин Денано за изготвянето на този доклад по собствена инициатива за Европейска стратегия за насърчаване на протеинови култури. Много е важен този сектор и доклада много добре иллюстрира е, неговото значение. Растителните белтъчини са от, от ключово значение за животновътството и те са източник на аминокиселини. Освен това, растителните бълдачини стават все по-популярни за потребление от хората. Производството на тези култури в Европа ще е от полза не само на земеделските стопани, но ще даде възможност и да се е, е осъществят много е, предимства от е, екологична гледна точка, като например възможността за е, фиксиране на азот в почвата. В такъв смисъл приветстваме доклада на Европейския парламент в контекста на плана на комисията който ще бъде публикуван в края на годината. Ще се състои и конференция на високо ниво за растителни белтъчини по време на австрийското председателство през ноември в Виена. Искам да а, спомена също колко голям интерес проявява австрийското председателство на тази толкова важна тема. Плана за растителни течени на Европейския съюз предвижда да има устойчив е, доставка на такива суровини от Европейския съюз. Ние в момента задоволяваме само 38% от основния източник за е, протеин за фуражите и само 5% от своите нужди от соя. Затова и зависиме изключително много от внос. особено за соята, което си има своите е, последици. Едно проучване през 2013 е, установи, че е, около 90% от безалесляването, особено в Южна Америка, се дължи на производството на соя. Ред причини има, които обясняват защо проблема е толкова сложен – от една страна, климатичните условия в Европа и недостатъчната економическа ефективност на тези продукти, е, по-високата им цена спрямо вноса носа, и международните ни ангажименти към СТО, където се ограничава производството на маслодайни култури. Тоест няма магическа пръчка, с която да решим този, всички проблеми, но Протеиновите култури трябва да бъдат разширени, да се търсят източници в Европа на подобни култури, за да се задоволят различните видове търсения. В този контекст плана, европейския план за протеини ще е, се съсредоточи върху основните проблеми, които са очертани в доклада на господин Денано научно-развойна дейност за насърчаване на протеиновите култури трябва да работи в е, посока по-доброто им адаптиране към европейския климат разработване на различни източници за доставка и е, развиване на пазарния потенциал в различни пазарни сегменти. Доклада на Европейския парламент е, коментира също така колко е важно да има подкрепа от ОСП за е, отглеждане на протеинови култури. Общата селскостопанска политика действително предвижда ред мерки, които пряко или е, индиректно насърчават е, производството на протеинови култури. Продължава обсъждането на реформата на ОСП, където ще имаме възможност отново да търсиме е, възможност за политики за подкрепа на това производство. Също така в доклада се подчертава колко е важно да има научни изследвания по тези е, тематика. Това е, фигурира и в плана на комисията. Ние очакваме сътрудничество с Европейския парламент и по-нататък за този толкова важен план, план, който ще допринесе за независимостта на Европа от, е, при производството на тези култури. Благодаря, господин комисар.